вида на работата. Съгласно член 49 от правилника за дейността на Европейския парламент, председателският съвет прие дневния ред на сесията. Той би е раздаден. За утре нямаме промени, а за сряда групата на е НП е поискала след дебата относно увеличаване на антисемитизма, ислямофобията и екстремистското насилие в Европейския съюз да се подготви проекто резолюция, която да се приеме по време на втората сесия на Европейския парламент през април. А, а за четвъртък след изявление на комисията да а, а, се включи втора точка в дневния ред. Да, е, господин председател, ние бихме искали да се подготви една е, проекта резолюция, която да се приеме по време на втората сесия на Европейския парламент през април. Благодаря ви. Е, да, кой ще говори в полза на това искане? Кой ще го подкрепи? Госпожа Холмайер, господин председател, скъпи колеги, идеята е на НП. Ние смятаме, че във връзка с темата увеличаване на антисемитизма, ислямофобията, екстремистското насилие в Европейския съюз, трябва да се отправи послание, един истински сигнал чрез една резолюция, в която Европейският парламент да изрази съвсем ясно своето позиция, е, една идея, която се подкрепя и от е, много е, от другите политически групи е, в е, Комисията за правата на човека. Струва ми се, че няма смисъл да е, аргументираме повече. Твърде тревожни са сигналите във връзка с нападения на различни обекти и изявления, които говорят за екстремизъм и ислямофобия, както и за антисемитизъм ние бихме желали и по същество да отправим един истински сигнал към обществеността. Едно послание, което да бъде прието от всички политически групи в този парламент. Благодаря ви. Кой би желал да говори срещу това е, искане и да аргументира е, своите мисли? Имате думата. Благодаря, господин председател. Е, господин председател, ако правилно съм информирана, председателският съвет вече е провел обсъждане във връзка с антисемитизма, ислямофобията и екстремистското население и е, предложението да се подготви проект, е, проект резолюция по тази тема. Председателският съвет е отхвърлил това искане. Тъй като в момента някои от нашите държави членки имат сериозни проблеми именно с антисемитизма, аз разбирам това искане, но ние смятаме, че трябва много внимателно да проследим е, тази тема. Нека да проведем първо едно сериозно изслушване е, по темата и е, след това да обмислим е, какви са действията, които можем да предприемем срещу е, увеличаването на антис антисемитизма, ислямофобията и екстремистското насилие. Не сме по принцип против резолюцията, но смятаме, че първо трябва да се проведе публично изслушване и след това да се подготви резолюция. И така, нека да е, гласуваме сега по това искане е, за, е, е провеж... за подготовка на проекта резолюция. Кой е, е за, кой е против, кой се въздържа, струва ми се, че трябва да е, проведем електронно гласуване. Моля, гласувайте с електронни карти. Гласуваха ли всички? Питам още веднъж, гласуваха ли всички? Да, Господин Кафа, вие пръв дигнахте ръка, а сега сте последния, който гласува с електронна карта. Но аз съм великодушен, да. Добре. И така, приключихме с гласуването. 152 гласа за, 152 гласа против. Ако не ви бях дал е, шанс да гласувате, господин Бютихофер, е, резултатът ще, ще да бъде друг. Така, искането се отхвърли. Съжалявам. И сега стигаме до четвъртък. Групата на НП иска като втора точка в дневния ред е, да се включи изявление на комисията за очаквания масов приток на иммигранти на границите на Европейския съюз във връзка с настъплението на бойците от Ислямска държава в Либия. Става дума за изявление без резолюция. Е, отново госпожа Холмер е, ще е, представи мотивите за това искане. Господин председател, скъпи колеги, с много тревога наблюдаваме ситуацията в Либия, която застрашава целия средиземноморски регион. Затова а, смятаме, че а, след изявленията на комисията а, а, трябва да чуем и нещо повече за стратегията във връзка с очаквания а, масов приток на иммигранти от а, Либия и други страни, които са засегнати от действията на Исламска държава. Особено средиземноморските страни са силно засегнати. Госпожа Пецала ще говори във връзка с искането. Благодаря. Много е тревожна ситуацията в Либия. Чуваме, че са пострадали различни работници от различни националности. Някои от тях са отвлечени. Вилнеят групи, които тероризират местното население и хиляди са заплашени от опасността от разселване. Ние не виждаме някакъв изход от тази ситуация. Необходимо е да попитаме комисията как ще се развие ситуацията в Либия, как можем да изиграем своята роля, защото гражданите очакват отговор от Европейския съюз. Всички си спомняте какво стана след падането на режима на Каддафи и нахлуването в Италия и Мата на хиляди емигранти. Нека се опитаме да намерим конкретно решение на кризата в Либия. Нека не чакаме нашите морета да се превърнат отново в гробища. Благодаря ви. Против това искане, господин Гереро. Благодаря ви. Не става дума за това да сме против. Имаме альтернативно предложение. Вместо единствено да говорим за миграционните потоци, Нека да говорим за Либия, за риска, за стабилност, тъй като липсва управление, липсва правителство и това дестабилизира цялото общество. В рамките на този текст можем съответно да отбележим и проблема с мигрантските потоци, но ми се струва, че е по-добре да говорим за Либия по принципа, не само за мигрантите, които идват по нашите брегове. Господин Гереро, първо ще трябва да гласуваме по първоначалното искане. Е, а вие внасяте всъщност альтернативно предложение. Така че първо ще подложа на гласуване искането на е, госпожа Холмер. Или е, госпожа Холмер, вие искате да кажете нещо по искането на господин Герейро. Господин председател, какво ще кажете, ако изберем, е, така да се каже, една обща тема е, и е, кажем е, просто е, изявление на комисията във връзка с ситуацията в Либия, е, тема е, борба срещу тероризма. Е, да, е, виждате ли сега, господин Гереро, какво забъркахте? Всъщност аз е, Просто казвах, че принципно трябва да отразим дебата за Либия, за опасностите в момента, като една от тези опасности е нахлуването на емигрантите. Това имах предвид. Добре, е, бихме могли да се споразумеем в дневния ред да влезе изявление на комисията за дестабилизацията на положението в Либия и свързаните с и проистичащите от тук последствия. Добре, който подкрепя предложението на председателя, моля да даде знак с ръка. Кой е против? Кой се въздържа? Добре, предложението бе прието. Благодаря ви. И така, оточнихме е, реда на работата.